САЩ да закрие а, центъра в Гуантанамо. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. С а, изказаното госпожа Малстрам а, се изчерпа този дебат и сега преминаваме към гласуване. Сега ще гласуваме първо за Виетнам. Шест политически групи а, са внесли предложенията за резолюция. Всички групи, с изключение на Левицата, НП и СД и АЛДЕ и Зелените. И така гласуваме по съвместната резолюция. Нека да сложа картата си само, за да започнем гласуването. И така, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването.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 Доколкото разбирам, става дума за техническо изменение, но ще дам думата на госпожа Декайзер, за да няма възражения. Госпожо Декайзер, имате думата. Благодаря, господин председател. Съображение Н се посочва във връзка с посещението на госпожа Аштън в Централна Азия и Казахстан, че след това тя е излязла с изявление, но тя не излезе с изявление. Аз намерих едно нейно изявление от декември 2012 година. Тоест в текста се твърди, че не е излязла с изявление, но аз намерих едно нейно изявление от края на 2012 година. Така че Нека уточним. По време на посещението си тя не е излязла с декларация, но е излязла с изявление през декември 2012, т.е. след посещението си. Благодаря на Вероник. Гласуваме по целия текст на резолюцията с устното изменение. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Todos hemos votado. Всички гласуваха. Явно сега всички гласуваха. Край на гласуването. Виждате какъв е резултатът. Текстът се приема с много голямо мнозинство. Протоколът от днешното заседание ще ви бъде предоставен по време на следващата сесия. Следва тогава той да бъде прият. В него ще бъдат отбелязани приетите от нас